кризата. Онези, които искат економичност, не са на прав път. Онези да не благо, председателят прекъсва оратора. мистер Петро Лухан. Господин Петро Лухан. Благодаря, господин.